stronger, stronger. Dear colleagues, would you please take your seats? Колеги, моля, займете местата си. Okay, good afternoon everybody. Dear colleagues, I have... Здравейте на всички. Уважаеми колеги, Нека да започнем заседанието с точка първа приемане на дневния ред. Дали сега се чуваме добре? Does it work Окей. To the point number one. И така към първа точка от дневния ред. Приемане на дневния ред. Искаме да направим следните съобщения към нея. На първо място, заради продължаващите преговори по компромисни изменения, някои технически проблеми, докладчиците от групата на социалистите и демократите помолиха да се а, отложи гласуването за следващ миналото заседание. Ако няма широк консенсус, можем да обсъдим. Имате думата. Правилно ли? Разбрах, че само заради технически проблеми става въпрос. Технически проблеми, отговаря председателят. Не могат ли да бъдат разрешени преди гласуването? Председателят току-що ме информираха, че няма да е възможно. Жалко. Съжалявам за това, казва председателят. Информираха ни, че господин Фелеги ще бъде заменен от господин Ковкас, който е заместник държавен секретар по националното развитие на Унгария. Това се отнася до точка 7. Господин Ваган е тук и Всъщност преди това, ако всички са съгласни, приемаме дневния ред. И така, преминаваме към точка 4. Европа за ефективно използване на ресурсите. Докладчикът е господин Дерек Воган и аз му давам думата за кратко представяне. Благодаря, господин председател. Ще се опитам това представяне наистина да бъде максимално кратко. Колегите са наясно, че става въпрос за становище на това на нашата комисия, заедно с Комисията по околна среда и това е първи обмен на мнения по това становище. На първо място искам да приветствам факта, че а, използването на ресурси ефективно е един, една водеща инициатива за Европа 2020. Смятам, че всички трябва да приветстваме този доклад по тази всеобхватна тема. Както вероятно са ведели колегите, съм подчертал важността на регионите и местните власти за това как те подготвят планове заедно за ефективното използване на ресурсите. Смятам, че регионите и местните власти трябва винаги да бъдат в консултации в процесите в държавите членки, когато се подготвят подобни планове. Също така в проектостановището съм споменал, че регионите и местните власти трябва не само да участват в съставянето на планове за използване на ефект подобряване на ефективността на използването на ресурсите, като вода, електричество и така нататък, те също така трябва да и участват активно и в действията, които са предвидени в тези планове. Много от регионите и местните власти участват в такива планове и а, участват в а, изпълнението и действат заедно с партньорите си. Например, в Уелс, моя регион, всяка една от местните власти има свой план за действие за енергийна ефективност и го подава в регионалното събрание, за да може този план да бъде прият и изпълняван. Трябват ни нови технологии, за да подобрим ефективността на използването на ресурсите, както и да намалим отпадъците на всички нива на европейско, регионално, местно ниво и на национално ниво. Ето защо основата на моето кратко становище за което се надявам да чуя коментарите на колегите ще са много. На 14 юли е крайния срок. Това е основата на моето проекто становище на 19 септември. Ще бъде гласуван и през ноември в Комисията по околна среда. Thank you very much indeed. The floor is open to the благодаря, господин Вълн. Давам думата на а, членовете на нашата комисия. Докладчиците в а, Сянка са тук. Мазони не, не участва. Имате думата. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałam pogratulować panu sprawozdawcy bardzo do... Благодаря господин председател. Искам да похваля докладчика за добре изготвеното становище. Смятам, че ефективното използване на ресурсите е ключът към устойчивото развитие на Европа. В Европа устойчивото развитие е един основен приоритет на дейностите на полското председателство. Не става въпрос за ресурси само като гориво или традиционните ресурси, става въпроси за вода и за храни. Това е важен контекст. И тук искам да подчертая, че регионалните власти, местните власти, чиято роля е подчертана от докладчика, те също така трябва да се спрати на темата за отпадъците, където също могат да се оптимизира използването на ресурсите. Трябва да говорим за ефективно и ефикасно управление на отпадъците, за да намалее отпадъка от храни и от вода, например. Трябва също така да повишим информираността на гражданите на Европейския съюз, защото те наистина трябва да разберат, че някои от ресурсите са действително ограничени и трябва да ги управляваме много добре, за да има и за следващите поколения. Благодаря. Благодаря ви много. Госпожа Шредер. Äh, äh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за изготвеното проекто становище. Докладчикът посочи няколко важни аспекта. Аз бих искала да се върна обаче върху първоначалния документ на комисията – така, например, комисията казва, че е възможно в рамките на тази финансова година да се внесе изменение в програмите, за да може да бъдат спазени приоритетите залегнали в съобщението на комисията. Считам, че това е много важно, защото по този начин се дава възможност на местните власти и на регионите да а, изпробват а, някои неща и да се подготвят по-добре за следващия финансов период. Следващото нещо, което ми се струва важно, е фактът, че комисията обвързва всичко с финансовите аспекти. Считам, че развитието на местната економика трябва да заема съществено място, така че а, трябва да наблегнем и върху възможността местната економика да доведе до създаването на нови работни места в областта на екологията. Считам, че в Великобритания в момента се изготвят основни програми, които са залегнали в националната политика и тези програми и проекти трябва да бъдат взети в предвид. И третия аспект, на който набляга комисията в своя документ, е следният – Европа, която използва ефективно природните ресурси и която трябва да заложи този аспект във всички свои политики. Не трябва да има инвестиции от структурните фондове, които да противоречат на тази идея. Струва ми се отлично, че докладчика цитира отделните оператори, основните действащи лица и бих искала в заключение да задам един въпрос. В последното изречение на точка 2 се казва нещо, но не разбирам какво точно. Какво означава, че политиките а, си противоречали? И ако това е така, какво е вашето предложение за решение? Благодаря. Мадам Смит, плиз. Госпожа Смит, моля. Санче Смит. Санчес Шмид. Благодаря, господин председател. Бих искала да се върна накратко върху значението на регионалната политика при използването на ресурсите. Считам, че тази политика доказа, че тя може да бъде ефективна в енергийния сектор. В това отношение бих искала да напомня изменението на регламента за Европейския фонд за регионално развитие с цел оздравяване на социалните жилища. В това отношение бих искала да напомня и трансграничното сътрудничество. Именно в граничните региони може по най-очевиден начин да прилагаме стратегии, които да доведат до ефективно използване на ресурсите и да съживят отношенията между граничните държави. Благодаря. Okay, Mr. Van, Господин Ван Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за изготвеното проекто становище. Искам вече да направим крачка назад. В миналото в Комисията по регионални развитие говорихме за стратегията 2020 година и говорихме, че държавите членки ще имат задължение да установят по какъв начин ще бъдат ангажирани децентрализираните равнища wordt afgesproken in... И по какъв начин ще се включат в териториалния пакт? Така че Европа в момента трябва да предприеме някакви действия, защото държавите членки трябва да преценят по какъв начин регионите и местните органи власт ще бъдат ангажирани. Не е наша работа, всъщност ние сами да заложим изцяло нещата. Има различни водещи инициативи, не бих могли да напишем коментар по всяка една водеща инициатива и да кажем, че регионите трябва да бъдат защитавани. Необходимо обаче да имаме да излезем с един общ коментар по отношение на водещите инициативи, така че регионите да бъдат ангажирани. Съветът се изказа положително за осъществяването на механизми по различните водещи инициативи и мисля, че това ще издигне на по-високо ниво ролята на регионите. И това, според мен, трябва да бъде предварително условие всяка една държава членка. Да се установи по какъв начин ще бъдат изпълнявани водещите инициативи. Според мен това е особено важно. От страна на ЕНП госпожа Масони е докладчив сянка, тя ще се появи по-късно, но каза, че подкрепя тези цели. И след това няколко думи за регионалните фондове решенията трябва да се вземат на регионално ниво. Ние можем да заложим основите на това, което трябва да се направи, но решенията трябва да се вземат на регионално ниво. И трябва да помислим по какъв начин можем да ангажираме регионите и градовете. Регионите и общините може да не искат да участват в планирането, а само в осъществяването, но това са два процеса от едно цяло и трябва да се предприемат заедно. Друго нещо, което действа много добре. Европейската комисия спомена регламента за енергийната ефективност. ...164 милиарда са предоставени с помощта на Европейската инвестиционна банка – под формата на кредити. Така че средствата са на лице има много поле за маневриране. Водят се дискусии с банките за въвеждане на новаторски инструменти. Така че смятам, че ние ще можем да предоставим на местната общност добри инструменти, но за това са необходими и подходящите условия, за което аз ще внеса съответното изменение. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Дами и господа, бих искал да повторя неща, които вече бяха казани. Смятам, че наистина е необходимо да се координира на отделните равнища, независимо дали това е на местно ниво, на регионално ниво на администрация и очевидно на национално ниво. Всички тези равнища трябва да бъдат взаимосвързани. След това е необходима трансгранична координация, която също трябва да бъде усъвършенствана. Трябва да мислим наистина и за мрежи, защото ако се произвежда енергия, тя трябва да бъде пренесена до мястото на използване. Така че не трябва да забравяме и този аспект. Председателят. Благодаря, господин Кели. Благодаря, господин председател. На първо място искам да кажа, че съм съгласен с докладчика господин Волн за неговия анализ за ангажиране на регионалните и местни нива от самото начало. Известен американски политик беше казал на времето, че цялата политика е местна политика – така че, за да постигнем ефект, е необходимо наистина местните органи на власт наистина да бъдат ангажирани от самото начало. Проблемите са сериозни. Целта за сега е 2020 година, но така или иначе целите ще продължават да се отдалечават и Същевременно ние се опитваме да повишим ефективността, но същевременно нараства и населението. При сегашните тенденции до 2050 година населението обрято ще стигне 9 милиарда. Така че ако не търсим нови източници на енергия и ако не повишим енергийната ефективност, никога няма да се справим с високите задачи, които сме си поставили. Поради която причина смятам, че регионалните и местните органи власт трябва да се организират и ангажират, защото там ще се извършват основните дейности. Разбира се, изследователската дейност, технологичното развитие може да се извършва на по-централно ниво, но самото изпълнение и внедряването на технологиите стават на регионално и местно ниво. Така че те трябва да участват в целите на политиката и изпълнението на тези политики на место, за което е необходимо по-координиран подход една по-интегрирана Европа, за да постигнем напредък. Смятам, че ние се движим в правилната посока. Благодаря. Okay, thank you very much. Mr. Silver. Благодаря, господин Сивер. Благодаря, господин председател. Мисля, че докладчикът съвсем основателно подчертава факта, че регионалните фондове играят ключова роля. Считам, че можем да засилим още повече въпросната роля. в контекста на реализацията на стратегията Европа 2020. Трябва да се запитаме до каква степен Европейската комисия трябва да участва при а, реализирането на програмите, при положение, че те се финансират понякога от държавите. Считам, че регионите и местните териториални общности играят особена роля в настоящата правна рамка на Европейския съюз от гледна точка на конкретното прилагане на програмите. Така, например, общините играят основна роля при събирането на отпадъците. Така че считам, че в този аспект би трябвало да използваме като пример добрите практики, които са на лице в някои общини. Трябва да помислим дали не можем да направим създадем мрежа на добри практики на ниво Европейски съюз, така че практиките, които са доказали своята ефективност, да могат да бъдат заети от други общини и приложени на място. Що се отнася до възобновяемите ресурси, може би бихме могли да поставим акцента върху някои конкретни региони, които се справят по-добре от останалите. Това е необходимо, за да осигурим по-ефективното използване на ресурсите. Според мен съществуват много възможни решения на ниво общини и местни власти, но не винаги познаваме решенията добре. Така че считам, че благодарение на Европейския съюз можем да насърчим подобен обмен на информация. Благодаря. Благодаря, госпожа Смолкова.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 <laughs> Dobre. Takže ešte raz, keď dovolíte. Spravodajca veľmi správne poukázal v bodoch 4 a 5, 6. Chcem to oceniť na to, čo je... И така, по точка 5 още веднъж казваме за докладчика. Колко е важно там се говори за ресурсите да бъдат планирани и раз разпределени на местно ниво. В моята държава, в Словакия, само 18,5% от средствата в този програмен период са разходвани и може би сме на едни от най-низките нива. Струва ми се, че това ниско ниво се дължи на факта, че местното и регионално ниво не се включва достатъчно а, в а, планирането и осъществяването. Ето защо смятам, че по точка 5 трябва да се включат участниците не само в а, приоритетите планирането, но и в администрацията и в пълното изпълнение на плановете. Това е важна точка, която трябва да подкрепим. Okay, thank you very much indeed. Is there anybody from the commission? Благодаря. А, има ли някой от комисията, който иска да вземе отношение? Имате думата. Thank you very much. Uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, членове на Комисията за регионално развитие, приветстваме а, реакциите на вашата комисия. Ние също подчертаваме важността на пълното и активно участие на всички нива на управление, по-конкретно регионално и местно ниво в тази област областите на политиката са доста разнообразни и да изискваме активното участие на а, гражданите, неправителствените организации, градовете и населените места е важно, за да се вземат правилни, и ефикасни решения, за да се осъществяват плановете. И а, европейското и национално ниво обикновено само предоставят една по-широка рамка – и определят някои от основните мотиви, например по отстраняването и забраняването на вредни вещества или ограничаването им. Но как да се осъществи това, единствено е възможно да очертаем на регионално и на местно ниво. Много важен инструмент в случая е конференцията на кметовете, което е една много успешна инициатива, която също трябва да бъде а, разгледана и евентуално заложена тук. А, също и по други въпроси, свързани с ефективността на ресурсите, като например биоразнообразието, отпадъците, освен енергията и енергетиката. Разбира се, това е една от основните теми предизвикателства за нашата епоха, но тя е свързана и с околната среда, и с сигурността на енергията и тук можем да увеличим ролята на другите партньори. Комисията по повод на енергийната ефективност наскоро предложи директива за енергийната ефективност, която трябва да бъде обсъдена в рамките на тази година и в началото на следващата година с близкото сътрудничество на Европейския парламент. И ние приветстваме вашата политическа подкрепа за ускореното действие по тази посека, тъй като няма как да чакаме. Енергийната ефективност е един от най-ефтините и директни начини да осигурим достатъчно енергия и да понижим зависимостта си от внос. Също така бих искал да подчертая, че Комитета на регионите участва активно текат консултации, вече имаме становище от тях. Това също подчертава важността на а, доброто и активно участие на регионалните и местни а, власти. Доста положително е тяхното становище. Подчертавам също, че тази водеща инициатива е много по-различна от другите шест водещи инициативи от стратегията Европа 2020 другите касаят една или две а, области на политиката. А тук са включени сигурно 10, като например селско стопанство, а, риболов, регионалната политика, разбира се, като хоризонтален момент. Регионалната политика предоставя един от най-важните източници на финансиране и нещо много важно тук е да избегнем противоречия и припокривания при финансовите инструменти и тяхното проектиране. Има много добра воля от всички страни, и ми се струва, в парламента, в държавите членки, в комисията, да направим нещата така както трябва. Разбира се, обаче винаги има съревнование на идеи и трябва, предстои да се идентифицират най-добрите идеи. При някои дни комисията на 29 юни направи предложение за бюджета. Това обаче трябва да бъде разгледано и от гледна точка на регионалната политика, така че да имаме правилните мотиви и финансирането, което имаме, което трудно се набавя в тези времена на криза, това финансиране трябва да бъде разходвано по най-добрия възможен начин. Всяко евро да покрива няколко цели и по този начин да покриваме всички цели, свързани с ефективност на ресурсите, енергийна ефективност, транспорт и така нататък. И така в комисията с нетърпение чакаме а, взаимодействието ни с вашата комисия и с другите комисии, които са свързани с тази тема за да можем да обмислим многостранната и многостепенна а, политика, която е свързана тук с многостепенното управление административно, да видим как трябва да се подготвим а, не само за очертаването и планирането на тези политики, но също и за мониторинга и оценката на тези политики, така че да включим всички а, заинтересовани страни, да стигнем до гражданите, да обясним добре защо правим това и какви са ситуациите, които са почеливши за всички страни, какви са а, целите и а, добрите постижения, също така и какви са а, цените за тези постижения, защото няма как всички и всякога да са щастливи. Наистина има а, някои компромиси, които трябва да бъдат направени, но хората трябва да са наясно, за да могат да участват пълноценно и накрая да стигнем до един резултат, който се приема от голяма част от населението. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Благодаря на всички колеги за проведената дискусия. А, сега към господин Дерек Воган. Имате думата за окончателни бележки. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за направените изказвания. Трябва да кажа, че във всеки е, един от тях е, каза нещо, с което съм съгласен. Почти няма какво, с какво да не се съглася и така съвсем накратко ще покрия някои от повдигнатите теми. На първо място имаше а, е, теми, свързани с това, че не говорим само за традиционни ресурси и вода, а има много най-различни ресурси, които трябва да вземем предвид, като вода, а, минерални ресурси и така нататък. Нещо друго, което може би не споменах в началото, че трябва също така да се включат и гражданите, не само а, всички степени на управлението и на администрацията, като местно, регионално и така нататък. Това го има някъде в становището. Беше упоменат и втория параграф, втория абзац, където се говори за а, различните компромиси и тук а, комисията също коментира, наистина има а, известни ам, противоречия по отношение на а, регионалната политика и там са необходими компромиси, а, за да бъдат решени тези проблеми. Днес нямаме отговор на а, тази тема, но това е а, тема, която трябва да обсъждаме и да дебатираме по нея в бъдеще, както каза комисията. Също така казахте, че трябва да се изменят съществуващите програми, за да се подобри ефективността на ресурсите. А, но трябва да кажа, че тук в този парламент наистина сме се опитвали винаги да синхронизираме а, всички тези политики в бъдещето, например в Европа 2020, но и в други програми, както и в финансовата рамка, която беше обявена миналата седмица. Виждаме го в общата селско-стопанска политика, в кохезионната политика, как се използват тези фондове за регионалната политика. Друг пример, на който се натъкнах наскоро, беше при едно посещение в Полша, в юга. Там видяхме е една пречиствателна станция, която беше финансирана от европейски средства, така че имаме а, добри примери, както нашия колега каза в своето изказване. Наистина има смисъл да се получим от добрите практики, защото имаме такива в Европейския съюз. И така, в заключение исках да коментирам а, и по важния момент, свързан с необходимостта да се включат активно регионалните и местните власти не само в планирането и в осъществяването на регионалната политика, но също така и в структурните фондове, където ние сме подчертали, че освен а, сътрудничествата, които сме установили на регионално ниво, ние трябва да планираме заедно с комисията едно по-широко участие и трябва да обсъдим с комисията един по-формален, по-официален начин, по който местните и регионални власти да участват по-активно в кохезионната политика, политиката за сближаване и ефективното използване на ресурсите. И така, много бяха а, интересни а, изказванията и а, приноса на колегите и аз ще направя изменения, имайки предвид тези изказвания. Благодаря, господин Воган. Уважаеми колеги, крайният срок за измененията е 14 юли, 12 часа на обяд. И така, преминаваме към точка, точка 5 от дневния ред. Позиция на парламента относно проекта бюджета за 2012 година във вида, който е изменен от съвета всички раздели. Господин Сурян, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да спомена три неща днес, след обяд. На първо място Европейската комисия публикува своето предложение за бюджета за следващата година. Искам да коментирам за това как нашата комисия разглежда този проект. На второ място имаме някои информации за предложенията на съвета за някои промени. Трябва да помислим каква позиция имаме ние по отношение на тези предложения. И на трето място трябва да говорим за техническите проблеми и затрудненията с сроковете, пред които сме изправени. Това е становище, което аз съм изготвил и при, при приемането на това становище може да имаме проблеми с сроковете. На първо място, позицията на Европейската комисия по проекта бюджета за 2012 година. Мисля, че нашето становище е отразено в позицията на комисията. Ако стане някакво чудо и можем ние да решаваме за бюджета за следващата година, ние ще можем да вземем добри решения. Ако това предложение бе прието в формата, в която е предложено от комисията, това въжи най-вече и за ред 1Б, защото в рубрика 1Б Европейската комисия много добре осъзнава факта, че ние сме наближили края на 7 годишния програмен период ние винаги сме се оплаквали, че държавите членки не използват изцяло средствата за изпълнение на програмите. Това вече не е така. Виждате, че държавите членки наистина са много активни. Програмите са стигнали до финалната фаза, в която вече трябва да бъдат извършвани и плащанията. Мисля, че за нас е много важно да подчертаем, и да наблегнем на следния факт. Европейския съюз разполага с много ефективен инструмент за изпълнение на стратегията 2020 година и това е регионалната политика, тъй като регионалната политика помага за постигането на целите на стратегията 2020 година. Какво точно препръчва комисията? Бюджетните кредити за плащания да се увеличат с 3,4% и с 8,4% за бюджетните кредити за плащане, 3,4% за бюджетните кредити за ангажименти. Това отразява реалността, така че Европейската комисия наистина е наясна с действителността и това как стоят нещата. Сега, какво се случва в съвета? В е, последната година и половина отделих доста време да разговарям с е, представители на полското председателство, така че според мен имам доста добра идея на какво ниво са стигнали преговорите в съвета към момента. Имам всъщност добри новини за настоящата комисия. В съвета приоритет е политиката на сближаване. И всъщност това е отразено и в заключенията от съвета, но също времено не е изцяло. Като казвам, че е отразено в заключенията, ако видите нивото на ангажиментите, съветът всъщност не е постегнал на това ниво. Каквото и да планира и да предлага Европейската комисия, се приема от съвета. Но, колеги, ние все още не можем да аплодираме. Защо? За жалост, ако разгледате бюджетните кредити за заплащания, бих казал, че всъщност има намаление от 1,3 милиарда евро, което е прието от съвета. Какво означава това в действителността? Европейската комисия предлага увеличение от 8,4%, а вместо това съветът одобрява само 5,2% увеличение. Така че към момента така както стоят нещата по отношение на бюджетните кредити за плащания, съветът няма да е готов да промени позицията си. На този етап на преговорите обаче, ние не можем да приемем тази позиция за даденост. В противен случай нямаше изобщо да имаме такава преговорна позиция. Ние не можем да приемем това. Ние сме комисията, която отговаря за регионалното развитие и кохезионната политика. Така че ние не можем да одобрим такава една позиция на съвета. Има още една причина, заради която не би трябвало да одобряваме тази позиция. Изглежда, че съвета се интересува единствено от крайния резултат, от окончателните числа в бюджета, без да се интересува за съотношенията в рамките на бюджета. Това ще бъде решено в последния етап на преговорите, което очакваме всъщност да се стигне до война между различните бюджетни редове. А ние не трябва да приемаме такава война, ние трябва да се въоръжим и да се борим за собствените си пера. Затова смятам, че предложението, направено от Европейската комисия, е реалистично и заради това още повече трябва да продължим да се борим. Разбира се, има и някои допълнителни възможности, които трябва да проучим различни нива на заплащане и да се види какво споразумение могат да стигнат трите страни комисия, съвет и парламент. Така че, в крайна сметка, кохезионната политика да получи необходимите равнища на разплащания. Днес зададох въпроса на съвета на председателството защото, както казах, това е практика, която продължава вече 8-10 години. И въпросът ми бе, дайте ми пример, кога това обещание наистина е изпълнено на практика. Когато кохезионната политика наистина бе подсигурена с необходимите плащания, с излишък, които бяха необходими. Но на практика виждаме, че независимо от това споразумение, кохезионната политика никога, никога не е била подкрепена. Така че това окончателно споразумение никога не е било спазвано. Така че ако подпишем нещо, ако се споразумеем, за нещо, трябва да спазваме думата си и да я осъществяваме на практика. Така ли, че това е въпрос, който ще остане за есента. Работих заедно с секретарията на нашата комисия и искам да им благодаря за положените усилия. Изготвихме проекто становище, което на практика бе предварително становище, с което се опитахме да предвидим каква ще бъде позицията на съвета. Очевидно, тук не могат да се включат каквито и да е цифри. Що се отнася до нашата комисия обаче, това е нещо, което правим всяка година. Внасяме изменения и в тези изменения ние се опитваме да преработим старите цифри и да се върне на предишния проект бюджет. Това бе дали и начинът, който използвахме в предишния мандат, но след Лисабонския договор вече не можем да говорим за PDB, може само да говорим за проект бюджет. Така че има някои намаления, които според нас не трябва да се приемат. Това всъщност дори да е възможност за по-силна преговорна позиция на нашата комисия, заради което аз мятам, че трябва да внесем изменения, с които да изменим числата от предложенията в комисията. Друга една област, за която ние предогаждахме какво ще иска съвета, това е областта на пилотните проекти и подготвителните действия. Попитахме Помолихме членове на нашата комисия да дадат предложения. За съжаление обаче само едно предложение бе направено един от, от един от нашите членове. Какво смятам аз? Аз смятам, че пилотните проекти, които все още продължават, ние трябва да продължим да ги подкрепяме. Има едно ново предложение и според мен нашата комисия трябва да подкрепи и това предложение. Господин председател, уважаеми колеги, до тук стигам тук стигам до най-чувствителния въпрос. Как точно можем да успеем да направим това в е, останалото, останалото време? Защото следващото заседание на нашата комисия, ако се спомням добре, е на 19 септември. Това означава, че срокът за внасяне на измененията ще бъде преди да се съберем отново. Затова излизам с две решения за този проблем, ще ви ги изложа и двете. Първото решение е да използваме последната седмица на август. 29, 30, 31 август, например. И да организираме извънредно заседание. На това извънредно заседание можем да обсъдим предложенията за изменения които да бъдат внесени от Комисията за регионално развитие. След това, на това извънредно заседание, Комисията може да одобри тези изменения. Това обаче означава, че преди лятната вакансия ние трябва да изготвим тези изменения. Те ще трябва да бъдат преведени до тогава, защото има правило всички преводи да бъдат налични за заседанието и трябва да имаме след това кворум на заседанието през август, за да можем да гласуваме. Смятам обаче, че не бихме могли реалистично да изпълни всички тези условия. Затова и секретарията излиза се до друго предложение, което ще ви представи нашата председателка, но за сега като докладчик ще кажа и аз няколко думи по този въпрос. Ако след сегашните дебати, настоящата комисия се споразумее да подкрепим предложените от Европейската комисия числа, а ние искаме наистина точно тези числа да бъдат преработени и искаме да изразим своята подкрепа към пилотните проекти. Така че ако настоящата комисия се съгласи за всичко това, аз като докладчик заедно с нашата председателка може да внесем тези изменения. Така че вие бихте могли да ми дадете по принцип този мандат сега и на практика можете да ми възложите този мандат официално на 19 септември, защото на тази дата ви официално ще приемете доклада. Предварителната версия на този доклад е, в момента е в ръцете ви. Координаторите вече са обсъдили този въпрос, с което, господин председател, мисля да приключа. Така са нещата към момента. Има поле за маневриране, така че разчитам на мъдростта на членовете на комисията да изберат едно от двете решения. Благодаря. Okay, thank you very much, Mr. Shurian. Mr. Derek Vaughan. Господин Воган, имате думата. Uh, Благодаря, господин председател. Първо да отправя благодарности към докладчика за този отличен и доста обхватен доклад, който ни представя позицията относно проекта бюджета за 2012 година. Предложенията на комисията за политиката за сближаване наистина са минималните възможни увеличения за тази политика, а именно 8,2% за ред 1Б. Както каза и докладчика, съвета в момента казва, че тези 8,4% да бъдат а, намалени на 5% увеличение, което е 1,3 милиарда повече, от, по-малко, отколкото а, комисията предлага. А, Става въпрос за фонда за развитие на регион, за Европейски фонд за развитие на регионите, Европейски социален фонд, като намаления, разбити по тези това процентно намаление. Това за някои държави членки ще се отрази много сериозно. става въпрос за Обединеното кралство като пример, но и за други държави, където ще има много значително намаление. Уелс, откъдето идвам аз, разбираме, че много, в много голяма степен се разполз... възползваме от структурните фондове и затова бихме приветствали едно увеличение за 2012 и по-нататък. И за това смятам, че от всички нас и а, от името на нашите държави членки трябва да осигурим необходимото финансиране на регионалната политика за 2011 и по-нататък. Също така в речта на полското председателство в Страсбург а, чухме, че те са много положително настроени а, спрямо регионалната политика и също така финансирането и смятам, че трябва да използваме тази енергия в а, настоящия процес. И така, а, тези цифри, които са намалени за политиката за сближаване в а, бъдеще, трябва да бъдат сериозно обсъдени, както и с председателството. Още веднъж искам да кажа, че по предложението на докладчика вместо на 28 отново да се август да обсъждаме, да разрешим на докладчика и координаторите да обсъдят тези възможни изменения. Нашият доклад, докладчик координатор не е тук, но съм сигурна, че тя би подкрепила това предложение. Следващия оратор. Още веднъж благодаря. Комплименти за докладчика за отличното становище. На първо място смятам, че е изключително важно бюджета да остане поне на нивата от миналата година. И разбирам, че нашия докладчик разбира важността на а, този процес. Важно е също така, че е, е, гражданите да разберат навсякъде в Европейския съюз, че средствата, които се разходват, са важни на всички нива. Тук става въпрос и за едни политически действия, в които гражданите твърде дълго не са добре информирани. По-конкретно става въпрос за регионалната политика и структурните фондове. Моята а, държава също е пример за това, когато 73-та година ние се присъединихме към Европейския съюз, 58% само беше а, нашите а, нашият брутен продукт беше само 58% от европейския. След това видяхме келтския тигър и той и в нашата държава много значително се бяха увеличили тези показатели. Според мен е много важно да имаме добри проекти. Това включва държавите членки, които могат да се възползват от средствата но когато хората не знаят, че нещо се е случило, няма как да искат то да продължи. Ето защо трябва да подчертаваме много силно положителните примери и да се борим с негативността, както на ниво медии, така и негативността от политическа гледна точка. Трябва да се борим с тези явления. На второ място съм доволен, че Атлантическия форум за Атлантическата стратегия на Европейския съюз е включен. Много от нас доста пъти се участва в този процес. Искахме той да бъде най-накрая официално започнат и съм убеден, че той ще докаже ценността на взаимодействието отново с проекти, които ще бъдат с висока добавена стойност за Атлантическия регион. Нещо, което до сега сме се опитвали да направим индивидуално. Много а, хора се опитвахме да го направим, но като че ли не стигаше посланието ни. А, но това е важно за комисията и за парламента за следващите няколко години. Благодаря. Благодаря, госпожо Шредер. Благодаря. Госпожа Шрьотер съм аз. И все пак, Една малка забележка във връзка с процедурата и това, което каза докладчика. Уместно е да се опитаме да стигнем до някакво съгласие. Бихме искали обаче да направим няколко изменения в това, което беше казано. Всъщност изменения които искаме да внесем в текста, а не в сумите, които са записани в него. Та тези изменения се налагат с оглед на изменението на регламентите за структурните фондове. Винаги сме се опитвали да действаме проактивно в случаите, в които се предвижда преразглеждане на регламентите. Така че бихме искали да бъдем включени в процеса още от самото начало. Да действаме на равни начала с всички останали. Ако не вземе мерки преждевременно, това ще доведе до трудности на по-късен етап. Поради тази причина бих искала да ви изпратя някои коментари и се надявам, че и желаем те да бъдат включени в доклада. Благодаря, господин Сурян. Е, да, господин председател, тъй като бяха направени някои важни коментари, на които искам да реагирам. Като цяло искам да благодаря за всички бележки и благодаря много за този градивен подход. Никой не се изказа против предложението за извънредното заседание през август и се надявам, че координаторите вече са взели решение за това, така че това извънредно заседание ще се проведе през август. Искам да посоча, че имаме много сериозна отговорност пред нашите граждани – Това се видя и от моята дискусия с председателството и съвета. Ние трябва да им кажем, че всъщност Европейския съюз не е скъпа институция, а по-скоро ефтина, защото става въпрос за 1% от всичко. Така че ефтина е тази институция. На второ място трябва да им покажем, че ние сме много ефективни при използването на тези средства. Медиите винаги публикуват репортажи за неправилно използваните средства, но всъщност те са много малка, незначителна част от средствата. Като цяло можем да кажем, че Европейския съюз използва много ефективно и ефикасно средствата. В настоящата криза всъщност вече можем да говорим за миналата криза, защото вече излизаме от нея, но кризата показва, че държавите членки които използват по един своевременен и ефективен начин структурите фондове, успяха много по- добре да се справят с кризата, отколкото други. Полша е един от много добрите примери. Полша може би е единствената страна в Европейския съюз, която не допусна спад в растежа на своето БВП при тях не се получи отрицателен растеж на БВП, което се дължи на кохезионната политика. И според мен поляците са пример, който трябва да представим на нашите граждани. Исках да се изкажа на английски в заключенията си, но предпочитам на унгарски да се изкажа, за да изпратя това послание и на моите гласоподаватели в Унгария, които може би ме слушат по интернет. Готов съм да изменим текста. Както обикновено, надявам се, че ще постигнем компромис. Обръщам се към секретарията и задавам въпроса. Можем ли на 19 септември да обсъждаме и гласуваме измененията?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 Съвсем накратко, господин председател. Ако има много... Ако има много разногласия, то това води и до трудности. Преди малко имах проблем с микрофона, но сега всичко е наред. Та, казвах, че когато се стигне до консенсус, а именно по въпроса за това, че желаем да се върнем към предишните предвидени стойности или пък по въпроса за това, че желаем да окажем подкрепа на пилотните проекти, както проектите в Полша, така и проектите на други места, в които фондовете не се освояват чак до там добре. Та, във всички тези случаи мисля, че е важно да обърнем достатъчно внимание, тъй като тези случаи ще ни помогнат и да излезем от кризата. Можем да прилагаме и съкратената процедура в този случай. Благодаря. Добре, благодаря на всички. Никой не се е противопоставя на процедурата, предложена от докладчика, така че възлагам мандата да подготви становището и 12, 27 юли, 12 часа на обяд, ще бъде срока за внасяне на изменения. Благодаря.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 Тя се отнася до оценка на макрорегионалните стратегии на Европейския съюз и в частност Средиземно море, така че давам веднага думата на докладчика господин Франсуа Алфонси. Благодаря, господин председател. Във връзка с първия обмен на мнения по този доклад бих искал да ви кажа следното. Аз съм на ваше разположение и а, очаквам с нетърпение становищата и коментарите на всеки един от вас. Считам, че тази тема може да представлява интерес за много депутати, които идват от този регион. И така, що се отнася до Европейския съюз, първата макрорегионална стратегия бе приложена през 2009 година за Балтийско море. Оценка на стратегията бе извършена от комисията през 2011 година. В доклада за тази стратегия се казва, че следните цели са били преследвани успешно. Първо, цитирам, трайно развитие, насърчаване на просперитета на региона, увеличаване на привлекателността на региона и засилване на безопасността. Тази първа положителна равносметка, която желаем да разгледаме по-задълбочено, напомня, че а, тя може да служи за вдъхновение и за други бъдещи стратегии. В доклада се казва също така, че това може да се отнася до региони, които се намират в подобна ситуация. В рамките на унгарското председателство на 13 юни 2011 година съвета на свое заседание изрази високата си подкрепа за стратегията на региона на река Дунав. Той призова също така и за други стратегии, които могат да бъдат приети за в бъдеще. В заключенията на председателството се изтъкват няколко а, приоритета. Разбира се, не говорим за нова законодателна а, мярка. Не. А, казва се по-скоро да за по-добро финансово сътрудничество, да на по-нови идеи. От своя страна, през март 2011 година съвета прие предложение на комисара Данута Хабнер във връзка с атлантическото измерение. В това предложение се поставя акцента на макрорегионалните политики, макрорегионалното сътрудничество, без обаче да се разширява въпроса. Комисара Данута Хубнер желая да бъдат въвлечени също така и териториалните власти – ние вече сме изказвали нашия интерес от разширяването на приложеното поле на макрорегионалните стратегии отвъд Балтийско море. Така че в рамките на политиката на сближаване трябва да задълбочим анализа във връзка с допълнителната стойност на подобни макрорегионални стратегии. Трябва да помислим по какъв начин тези стратегии могат да доведат до прилагането на нови финансови инструменти, например от страна на Европейската инвестиционна банка. Трябва да помислим също така и върху нови форми на партньорство и добросъседство. Важно е а, подобна стратегия да бъде изкована, включително и за Средиземноморския басейн. Средиземно море и Средиземноморския басейн не е толкова добре структуриран. Няма толкова добри връзки, например. Така, например, транспорт морският транспорт осигурява много малък обмен на стоки, докато капацитетът може да бъде разширен островите е, не са добре свързани помежду си. И а, основно те насочват своите търговски връзки с континенталната част. От тук виждаме, че само силна политическа воля може да доведе до промяна на ситуацията. На второ място, качеството на околната среда в региона е в недобро състояние. От тук трябва да бъдат положени повече усилия за подобряване на това състояние. Имаме един морски басейн, в който живеят все повече и повече хора, увеличава се туристическата атрактивност на региона, привличат се много туристи. На трето място, Средиземноморския басейн дава възможност на държавите, на приморските държави за съответното земеделие, но трябва да бъдат взети мерки и с оглед на честите пожари. многохилядната история на този район също е от голям интерес. Там има много култури и много езици. Но въпреки всички тези фактори, економическите и политическите измерения все още са много разпокъсани. Друго предизвикателство за този регион е възобновяването на ресурсите, използването на слънчевата енергия. Териториалните общности могат да бъдат включени заедно в една единна стратегия. Необходимо е да се прилага многофункционално управление, за да може тези държави да ръководят и да осъществяват проекти на европейско ниво. Благодаря за изготвянето, за всички, които ми помогнаха за изготвянето на този доклад. Аз съм готов да приема и вашите коментари. Това, което искам да кажа е, че възможно да имаме а, две стратегии. Едната да се отнася за северната част на Средиземното море, а, а втората част на стратегията по-скоро към Юнийско море. Ще ви предложа през октомври 2011 година нов работен документ. Проекто доклада може да бъде обсъден през декември гласуване върху доклада ще може да бъде осъществено едва в началото на 2012 година. В рамките на следващото заседание ще може да обсъдим и стратегиите, които са предвидени за Адриатическо и Юнийско море. И накрая бих искал отново да благодаря на всички, които си сътрудничиха с мен и благодаря на всеки един от вас за коментарите, които ще направи. Благодаря. Ja, herzlichen Dank für die sehr interessanten Ausführungen, die благодаря. Благодаря много за това интересно изложение. Томас Дойч ще получи думата първи. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да се изкажа. Уважаеми колеги, след като изслушах въведението моля, позволете ми да добавя три неща към обобщението на господин Алфонси. И те се основават на принципите, изложени от него. На първо място искам да подчертая, че подходът, очертан от господин Алфонси, е правилният подход. Той обясни добре своите идеи, както и различните срокове за внасяне на изменения по доклада. Аз като съдокладчик в сянка от НП съм съгласен с всичко това. Сега, кои са трите ми основни бележки? Бих искал да дам своя принос към работата, която трябва да извършим ние в бъдеще. Много говорим за петия кохезионен доклад, който бе представен от комисията. Този доклад по политиката на сближаване говори за макрорегионални стратегии и за това, че преди да се изготвят нови стратегии, трябва да обърнем внимание на двете съществуващи макрорегионални стратегии и да разгледаме резултатите. На първо място Балтийската стратегия, на второ място Дунавската стратегия, която бе включена в програмата на унгарското председателство. Така че трябва да направим един много задълбочен преглед на тези стратегии, преди да пристъпим към изготвянето на нови. И точно това посочи господин Алфонси. Очевидно, този преглед трябва да представлява неразделна част от доклада. Същевременно обаче има и нещо, към което трябва да се стремим. Трябва да определим основни критерии и след това на базата на тези основни критерии – ние трябва да оценим двете макрорегионални стратегии, които продължават да действат в момента. Към момента петия кохезионен доклад. Заедно с всички други документи, които бяха приети за бъдещето на политиката на сближаване, говорят за макрорегионални стратегии – Посочва се необходимостта от преглед, излага се подходът, който трябва да бъде предприят по отношение на този преглед. И мисля, че на базата на доклада на господин Алфонси, нашата комисия може да изготви критерии. Можем просто да определим критериите за оценка и преглед на макрорегионалните стратегии, които към момента са Балтийската и Дунавската стратегия. Сега втората ми бележка – Настоящия дебат е много навременен. Дебатът за макрорегионалните стратегии. Защото ние говорим за многогодишната финансова рамка за следващите 7 години. Обсъждаме и правните норми, които ще определят изпълнението на многодишната финансова рамка. Този дебат естествено тече и в съвета. И според мен основният въпрос в този дебат е следния. В този доклад, по мое мнение, трябва много ясно да посочим силната си позиция по отношение на следващия програмен период. Каква роля трябва да играе кохезионната политика в следващата многогодишна финансова рамка? Каква роля трябва да играят макрорегионалните стратегии за следващите 7 години? И според мен това става още по-важно по отношение на новите макрорегионални политики и стратегии, които ще бъдат разработвани. Мисля, че това е въпрос, който трябва да бъде обсъден предварително, за да не се получи спонтанен, спонтанен непланиран политически дебат. Мисля, че трябва да излезем с общите принципи до периода за 2025 година, защото ролята на макрорегионалните стратегии от сега до 2020 година и по-нататък са от особено значение. И сега третата ми бележка. Господин Алфонси излиза с една много интересна идея. Средиземноморския регион е разделен на две в това отношение. Две са стратегиите, които ще засегнат този регион – и трябва да призная, че наистина не е въпрос на стойност и дали трябва да имаме една или две стратегии. Смятам, че има проблеми, има различия, има и силни страни в този регион, но ако имаме макрорегионална стратегия, смятам, че е необходимо да се разработи една единна макрорегионална стратегия за целия Средиземноморски регион. Това е моето лично мнение тъй като така или иначе въпросът за Средиземноморието остава много важен. В този доклад се говори за Балтийската стратегия, за Дунавската стратегия, говори се и за евентуална трета и евентуална четвърта макрорегионална стратегия. Две стратегии, които да се отнасят за Средиземноморския регион. Като аз разбира се подкрепям този подход. Eh, и така, в обобщение, Уважаеми колеги, смятам, че е важно да подходим към прегледа на Балтийската и Дунавската стратегия на първо място и да определим основните критерии за този преглед. На второ място трябва да помислим за институцията на макрорегионалните стратегии, да видим каква ще бъде тяхната роля за кохезионната политика за следващите 7 години и след това да помислим за макрорегионална политика за Средиземорския регион. Да обсъдим идеите на господин Лафонси и да помислим дали ни трябва една или две стратегии по отношение на този регион. Благодаря. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Ще да призная, че съм за макрорегионите. Даже активно ги разпространявам като идея, тъй като смятам, че това е една от идеите, посредством които най-добре можем да опазим природните ресурси, да ги използваме по най-добрия възможен начин, да ги опазим, също така да развием правилно туристическия потенциал, както и човешкия капитал както и разбира се да се възползваме от по-добрата координация, що се отнася до достъпа до европейски средства. Но поисках думата, защото господин Алфонси в своите уводни думи като че ли каза, че съветът се интересува от такива макростратегии за а, Дунавския регион, за Балтийския регион, но и за други региони. Това, което е направено с тези първи два региона, може да направ... бъде направено и другаде. Но тъй като аз живея в чудесния а, регион на Карпатите и имам много а, силно а, усещане и знание за м, потенциала на нашия регион, бих искала да му събърна малко повече внимание, както и на други региони, в които смятам, че действително също има потенциал. И така, това вероятно би могло да се превърне в макрорегион, за който също има стратегия. Дали това е възможно в близко бъдеще или сега ще се концентрираме само върху тези а, потенциални макрорегиони, които изброи господин Алфонси, тъй като смятам, че за моя регион би си струвало където има регион с интересен потенциал, като моя регион, то тогава трябва да му бъде дадена тази възможност. Ако направим това усилие за други, то тогава смятам, че тези, които искат да бъдат динамични, що се отнася до трансграничното сътрудничество, трябва да им бъде дадена и на тях тази възможност, за да развият своя макрорегион. И така бих искала да чуя евентуално отговор на моя въпрос. За има ли възможност за карпатски макрорегион в бъдеще? Разбира се, ако критерият за макрорегиони е красотата, то тогава не би трябвало да има съмнение за региона на Карпатите. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Няколко кратки коментара. На първо място. Средиземноморския макрорегион. Ако някой ден бъде осъществен подобен макрорегион, то той ще бъде в съответствие с това, което се прави за Дунавския или Балтийския регион. Но всъщност тук си имаме и специфика. Специфика на Средиземно море, а именно, че Средиземно море граничи с Африканския континент. Така че не винаги е, е полезно да се правят подобни сравнения. Аз самия след като чух докладчика, останах с впечатлението, че той като че ли избягва да разгледа някои проблеми, които е, са общи за е, всички при средиземноморски държави. И тези проблеми трябва да бъдат решени, ако наистина желаем да говорим за макрорегион. Първо, ще съществува ли атмосфера, която да ни позволи да а, третираме всички партньори на равни начала? Или пък по-скоро ще се работи в контекста на съперничество между при средиземноморските държави. Например, земетръсите са чест проблем и общ такъв в Средиземноморския район друг общ проблем с оглед на капиталистическата криза, в която се намираме, бих искал да вземем предвид и проблемите свързани с економическото развитие и с економическия растеж на южните средиземноморски държави. Ако не решим тези проблеми, според мен не можем и да се надяваме да създадем успешен макрорегион в Южното Средиземноморие. Друг проблем туристическия. Ще продължаваме ли е, да си подбиваме цените и да си съперничим едни с други, за да можем да привлечем колкото се може повече туристи в нашите държави? Какво ще кажете също така и с ситуацията в корабостроителниците? Ще продължаваме ли да закриваме работни места? Мога да ви дам и други примери, например земеделието. Земеделието също е отрасъл, който не беше а, засегнат в коментарите на докладчика, а този отрасъл е важен и в този капиталистически свят много трудно можем да очакваме всички да бъдем третирани а, наравно, но нека наистина наистина наричаме нещата с истинските им имена. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Благодаря за направеното изказване. Следващия оратор, господин. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Считам, че господин Алфонси така много общо казано ни представи основните ориентировъчни линии, залегнали в доклада. качеството ми на докладчик в Сянка, аз ще работя по този доклад от името на социалистическата група. Считам, че трябва да признаем, че трябва да прибегнем към конкретна оценка на ситуацията, за да можем да си дадем правилна равносметка с оглед на първия опит, който вече имаме в областта на макрорегионите, а именно а, стратегията, която прилагахме към двата макрорегиона Дунав и Балтийско море. Ще бъде от полза да направим подобна оценка и да я включим в доклада. Второто нещо, което бих искал да кажа е следното – Макрорегионалният инструмент е инструмент, който може да има голяма сила и да доведе до огромни последствия. При положение, че си поставим многобройни и конкретни цели, които да ни позволят да постигнем ефективни резултати. Съвета, който бих си позволил да дам е следния. При изготвянето на проекта за макрорегионите, въобще, ние си поставихме прекалено общи цели. Според мен е необходимо да бъдем малко по-строги, малко по-конкретни и да определим няколко конкретни цели, които желаем да постигнем успешно. Ще работя в сътрудничество с колегите и с докладчика, за да можем да стигнем до отличен резултат. Благодаря. Благодаря ви за изказването. Следващия оратор. Благодаря, господин председател, дами и господа. И аз оценявам високо факта, че обсъждаме именно тази тема. Защото ако разгледаме този доклад, който е по собствена инициатива, това означава, че трябва да гледаме и назад, и напред във времето. Когато говорим за Средиземноморието като цяло, ми се струва изключително важно да се включи опита от взаимодействието между отделните държави в Средиземноморието. Това, което виждаме в съвет, Европейския съвет, както и в други форуми. Виждаме резултати, добри резултати от това взаимодействие действие и нека разгледаме как са били постигнати тези резултати и това може да ни послужи за вдъхновение в нашата работа в Европейския парламент. Друг момент, на който искам да се спра, според мен, всяка държава може да се чувства като част от даден макрорегион. Нашата колега тук спомена Карпатите, но ние можем да споменем и да речем Алпите като регион или пък Европа като цяло. Но се чуди, това ли е правилният подход към регионалната политика? Затова наистина ценя факта, че ще имаме подобен доклад. Действително смятам, че е важно да направим преглед на тези различни макрорегионални стратегии, като да речем Балтийската стратегия, която беше инициирана в рамките на шведското а, председателство, да разгледаме и Дунавската стратегия, да видим какви резултати са постигнати и какво можем да използваме за в бъдеще. Благодаря. Това war wieder eine sehr prägnante Frage. Ist nicht Europa insgesamt eine Makroregion? Frau Sanchez-Schmidt hat das Wort. Госпожа Санчес Смит има думата. Благодаря, господин председател. Когато започнахте да говорите за целите, е, за Дунавския макрорегион. Аз мисля, че първо трябва да се споразумеем върху това, е, кои точно са целите на макрорегиона и кои са общите цели. Не желая, че имаме някакъв интерес от създаването на прекалено много макрорегиони. Целта на макрорегиона е да се осъществи а, връзка между вече съществуващите политики, а в настоящия случай имаме Средиземноморския басейн, където се пресичат много политики. Имаме, например, политиката на сближаване, а също и политиката на добросъседство, които действат в този регион. Считам, че идеята за макрорегиона трябва да а, бъде разглеждана в контекста на няколко конкретни цели – Околната среда, според мен е важна тема, транспортът също. Това са стратегия, които, стратегии, извинете, които могат да а, включват и морските коридори, например. Не можем да сравняваме различните макрорегиони. И когато казваме макрорегион, това не означава, че можем да обозначаваме всички региони на Европейския съюз с този термин. Имам един въпрос. Господин докладчик, може ли да ни дадете няколко уточнения във връзка с причините, които ви карат е, да приемете по-скоро две стратегии за Средиземноморския регион, т.е. една за източния и една за западния Средиземноморски регион? Благодаря. Okay, Господин Кели има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Струва ми се, че обсъждането на идеята за макрорегионите всъщност сега набира скорост. Вече говорихме за Дунавската стратегия и съм съгласен, че действително трябва да я прегледаме преди да се впуснем в други посоки. Ето сега чухме предложение за Карпатите, за Алпите, а имаме и идеята за Атлантическия регион. Госпожа Карова беше абсолютно права, като каза, че а, действително това трябва да е инициатива с добавена стойност, с съвсем конкретни цели, с малък брой проекти, особено в началото. Но това, което аз да речем виждам в Атлантическия регион, там а, морските спортове, морския туризъм, всички имат потенциал както и възобновяемата енергия имат значителен потенциал, особено що се отнася до възобновяемата енергия. И а, трябва да регистрираме най-добрите потенциали, с които разполагаме, да речем а, а, енергията от вятър а, и да очертаем конкретните проекти, които ще имат най-висока добавена стойност и след това да покажем а, ползите, за да можем да се предвидим, предвижим напред. Не можем да обхванем всичко, не може да служим за всичко на всички, за да бъдат всички доволни. Трябва да сме силно целенасочени и за това е важно да направим сериозен преглед на постигнатото преди да пристъпим към другите региони. Благодаря. Yeah. Шон Кели, благодаря, господин Кели. Аз бих се разочаровал, ако не, сте, не бяхте споменали спорта във вашето изказване. и Очаквам това от вас. А следващия оратор, господин Феолислан. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да участвам в тази дискусия за различните макрорегиони. във всички части на света. Поне когато аз уча география, никога не е ясно как точно се дефинира даден регион. Да речем, от гледна точка на Обединените нации, Европа е един регион. Но от наша гледна точка става въпрос за по-низко ниво на администрация. Също така искаме да държим връзката с гражданите, с бизнеса. Дори не говоря тук за регионите като абстрактно понятие. И така, не искам да се а, насочват големи средства към тези региони като ниво. Трябва да бъдат насочени средствата там, където се нуждаем най-много от тях, а именно на местно ниво. Да речем Балтийски регион и Дунавски регион, всъщност при тях става въпрос за взаимодействие между държавите членки. Ако искаме всички тези региони да бъдат обединени заедно, ами не винаги това е най-добрия подход. Но все пак има няколко момента, с които докладчика трябва да е напълно наясно. Напълно да сме наясно всички къде е добавената стоеност на макрорегионите. Много хубава идея, наистина много красиви а, картини виждаме, много хубава музика от даден регион, но всъщност трябва да си вземем въпроса каква е целта, каква е идеята на един макрорегион. каква е целта на съответната стратегия и така нататък. Да, наистина идват средствата от държавите членки, в крайна сметка, и се използват не само като ниво на в макрорегиона, но и на други нива. Но най-важното според мен е да разработим много добри критерии и ни е необходимо да обсъдим това. Според мен идеята като такава и доста интересна. Би могла да бъде интересна за Европа като идея, разбира се и за Средиземноморския регион. Там е важен регион. Но това, което аз не искам да видим, е макрорегионите да станат псевдоаргумент за държавите членки и те да кажат, ами не ни е нужно да имаме вече регионална политика, ето го макрорегиона. Добавената стойност всъщност идва от споразуменията между държавите, които си сътрудничат. И не става въпрос отново за утвърждаване на националната политика под името политика на Алпите, Алпийска стратегия или някакъв някой друг регион. Сигурен съм, че всеки един от нас може да измисли някой, но в крайна сметка всичко това го правим за сметката на регионалната политика. И си представям, че има държави членки, на които това им допада, но аз не съм сигурен, че точно това е подхода. Ето също трябва да внимаваме много, за да видим как ще се осъществят пилотните проекти, за да бъдат добре контролирани. И ако има решение за даден въпрос или някой друг въпрос, то тогава не съм сигурен, че това би бил подходящ подход за всички, особено ако националните политици изведнъж спрат да се занимават с регионална политика. Благодаря. Благодаря преди докладчика да вземе думата за окончателното изказване. Ще се обърна към комисията. Има ли някой от комисията, който да се изкаже? Заповядайте. Благодаря. А, казвам се Катри Устел и съм съветник на генералния директор в Генерална дирекция регионална политика и съм отскоро на тази на този пост, но отдавна работя по темата. Дискусията тук е изключително навременна и изключително интересна за комисията. Току-що приключихме проекта на Дунавската стратегия и се а, инициира тя в региона. Работим и в Балтийския регион, и в Дунавския регион за да окажем подкрепа от страна на комисията колкото е възможно, така че регионите и заинтересованите страни там могат да осигурят резултатите на тези стратегии, предвини в тези стратегии. Що се отнася до бъдещето на тези макрорегионални стратегии, разбира се, тук комисията те първа започва своите обмислени обсъждания по повод на първите две и през 2000-те имаме а, оценка на добавената стойност на първите две стратегии. Наясно сме, че отнема време, но това, което казваме на този етап е сравнително рано в процеса на осъществяване на тези стратегии, тъй като не става въпрос само за списването на един документ, но става въпрос за постигането на целите, които са предвидени в него. И така няколко разсъждения, които вероятно могат да бъдат включени в този доклад, който ние ще чакаме с нетърпение, що се отнася до извлечените до момента полки. Също така искам и да ви препратя към доклада за Балтийския регион, който излезе преди няколко седмици. Там наистина са очертани полките излечени от Балтийската стратегия до този момент. Няколко момента, на които ще се спра. А именно, някои от тях, разбира се, бяха споменати вече в обсъждането тук днес. Ролята и отговорността на заинтересованите страни и действащите лица. Количеството работа, която се предвижда. Това е момент, който трябва да разгледаме наистина сериозно. Понякога има едно недоразумение, че ще се обърнем към комисията да свърши тази работа и хоп, те ще приготвят една чудесна макрорегионална а, стратегия. Не работят по този начин нещата. И в а, Дунавската и в Балтийската стратегия видяхме, че има много необходимост от много високо ниво на ангажимент от а, държавите, от всички заинтересовани страни на място в региона. Без този сериозен ангажимент няма как да бъдат създадени тези стратегии, а да не говорим за изпълнени. Нивото на ангажимент, който видяхме и в Дунавски, в Балтийския регион е а, наистина много високо, но това ниво на ангажимент трябва да остане все така високо и след като бъде изготвен документа. Защото след изготвянето документа имаме а, национални точки за контакт, отговорници в различните държави, които трябва наистина да работят всеки ден по тези цели. Няма как комисията да отиде и да свърши тази работа на място. Ето защо е много важно да а, имаме ясна представа за нивото на ангажимент, за работата, която предстои да бъде свършена и необходимостта от а, продължаващо ниво на ангажимент. И така, ако имаме стратегия, в която половината или повечето от държавите, които са включени, не са държави членки, то тогава наистина трябва да разгледаме капацитета и възможността на това да участват държавите наравно. Защото все пак трябва да има равнопоставен интерес и ангажимент от всички участници. Струми се, че беше споменато вече днес тук това, че няма как да сравняваме стратегиите една с друга, но има общи моменти, които виждаме и които са полезни в а, обсъжданията. Един такъв момент е, че всяка стратегия трябва да има наистина много малко наброй цели. И те, разбира се, трябва да са изключително съобразени с съответния регион. Струва ми се, че е добре да спра до тук. до тук. Чакаме с нетърпение доклада, особено що се отнася до ясните критерии за измерване на добавената стойност. Това е което и комисията ще прави в следващите две години, в които предстои нашата първоначална оценка на стратегиите за макрорегионите. Благодаря много за изказването. А сега докладчикът господин Алфонси за окончателно изказване. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички вас за направените коментари и споделените мисли в хода на работата ще се допитваме до вас и във връзка с отговорите на вашите изисквания. И се надявам, че работата ни ще отговаря на вашите очаквания. Казано беше, че този доклад идва в много удачен момент. И аз наистина считам, че да, ако има удачен момент за а, размисъл в това отношение, то това е настоящия момент. В момента започваме да а, програмираме регионалните политики, така че наистина сега е удачният момент да помислим дали. А, Полуките, които можем да си излечем от Дунавската стратегия, стратегията за Балтийско море, могат да ни послужат и за други региони, региони, които желаят да има стратегия за тях. Защото в крайна сметка цялата тази задача има смисъл само ако на място съответния регион желае да си сътрудничи с нас. Така че това не е една стратегия, която се спуска отгоре и а, която се налага на хората, които живеят на дадена територия. На въпроса дали ще имаме две стратегии или не. В първоначално комисарят Хубнер беше предвидила изслушване с представители на Адриатическо море и Юнийско море, тъй като хора от този регион желаяха да влязат в контакт с нас. Така че в това отношение ние всички ще изковем заедно отговорите. Но що се отнася до прилагането на две макрорегионални стратегии за Средиземноморския регион, всъщност това ще зависи от волята на хората, които живеят в този регион, така че нищо не е решено на този етап. В отговор на друг въпрос, който ми бе зададен, Бих искал да кажа, че да, действително нуждаем се от економически растеж. И именно за да се постигне тази цел, ние създаваме и подобен макрорегион. Създаването на този макрорегион ще доведе до по-добра работна атмосфера между съответните териториални единици. И когато имаме на лице сътрудничество, може да се стигне до засилване на туристическата привлекателност, до увеличаване на економическия растеж и в никакъв случай корабостроителниците и а, морския сектор няма да бъдат забравени. Но не може да се отговори на всички проблеми посредством само една единствена стратегия за развитие. Трябва да си зададем много по-общи въпроси, свързани с проблемите на конкретния макрорегион. Въпросът свързан с целите на доклада. Както казах, целта е да се, на доклада и е да се определят цели за стратегията трябва да можем да кажем кои точно са областите, които ще бъдат засегнати и да отговорим на въпроса удачно ли е или не да се оформи макрорегион в зависимост от мнението на хората, които живеят в съответния район. Така или иначе, аз считам, че се нуждаем от силни ръководни линии силни ръководни линии, които могат да получат различно приложение в различните региони. Но а, това е и целта на проектите по смисъла на Фонда за регионално развитие хората обикновено се събират заедно, сядат на една маса около един проект и именно основните проекти, големите проекти са тези, които могат да изведат напред даден регион. Та, а, отговорих на госпожа Санчес Смитс, а сега на господин Хандел Ройх. Бих искал да кажа, че да, действително съществува известен риск да се върнем към национализация на регионалните политики. Но бих искал да ви кажа следното. Ако регионалните политики нямат за цел да се стигне до взаимодействие, ако самите е, регионални политики не са си поставили подобна цел, да, в този случай действително може би вървим към национализация. Но в този случай национализацията ще отговаря на една липса на сътрудничество между хората на съответната територия. Тоест, хората, които живеят на дадена територия, просто не могат заедно да отговорят на съответното предизвикателство, било то в Каталуния или в Сардиния или където и да било другаде. Така че да, това е опасност, която съществува, но в същото време това ще бъде и лек за съответните пропуски на регионално ниво. Разбира се, когато говорим за макрорегиони, аз не изключвам и а, държавите, които също ще имат а, а, своята дума в цялата тази стратегия. Това е което исках да ви кажа. Уверен съм, че ще работим заедно, в сътрудничество, че ще стигнем до съгласие до съгласие с тези представители на Адриатическия регион и на региона на Юнийско море. Бих искал предварително да ви благодаря за проявения интерес към тази тема. Благодаря още веднъж. Много ви благодаря. Благодаря и на докладчика. Предлагам да направим една кратка почивка в продължение на няколко минути, докато при нас дойде унгарския министр. Председател, той вече е тук, така че можем вече да започваме.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

So, meine Damen und Herren. И така, дами и господа. Дами и господа, трябва да продължим работата на заседанието. Така че, моля ви да прекратите разговорите и да заемете местата си специално колегите от НП. Благодаря ви. Сега вече можем да продължим. За мен е удоволствие да приветстваме с добре дошъл представител на унгарското представителство и службата на съвета, който е на посещение при нас днес заместник министър господин Ковач. Господин Ковач, имате думата. Благодаря много, господин председател. За мен е удоволствие да бъда пред вас от е, името на господин министър Фелеги. Точно това е третото ми посещение на представител на Унгарското министерство пред е, Комисията по регионално развитие. Много се радваме, че може в такива близки отношения да работим с вас. Унгарското председателство обеща на парламента приятелско председателство към парламента и мисля, че успяхме да изпълним това обещание. Надявам се, че това бе наистина един много интересен и натоварен период на председателство. Надяваме се да може да продължим своя ангажимент с Европейския парламент и особено с тези комисии, които са особено важни за портфела на нашето министерство, включително кохезионната и регионалната политика. Надявам се, че всички сте получили в електронен вариант, а някои и разпечатка на нашето обобщение, на нашето резюме за работата на унгарското председателство и нашите постижения. Аз и моите колеги, разбира се, сме на ваше разположение по отношение на съдържанието на този документ. По отношение на 6-месечния период на нашето председателство и сега с ваше разрешение ще премина на унгарски. Господин председател, уважаеми членове на комисията, дами и господа, благодаря много за възможността да говоря пред вас. Искам да поздравя уважаваните членове на комисията, както и тези, които следят заседанието като слушатели по интернет, както и в залата. На 30 юни 2011 година приключи унгарското председателство, като приключи един успешен период от 6 месеца, изпълнен с събития. За мен е удоволствие да бъда тук за трети път на заседание на Комисията по регионално развитие и да дам отчет за работа на Унгарското председателство и нашите постижения по отношение на регионалната политика, както и да поговорим за задачите, които ни предстоят. Унгарското председателство си бе поставило много цели по отношение на регионалната политика. Мотото на председателството бе силна Европа и под егидата на стратегията за регионално развитие, политиката на регионално развитие бе относно, основно предимство. Една силна политика означава економически ретеж, конкурентоспособност и заетост. Това е начина по който може да се постигне балансирана економика и Европейската съюз да стане по-силен економически в глобален аспект. Ние предвиждаме силна кохезионна политика, която по ефективно да отговаря на новите предизвикателства и да стане основен инструмент в изпълнението на стратегията 2020 година. Тази цел е от решаващо значение в економическата ситуация след кризата, когато всички европейски политики трябва да бъдат по-ефективни. Трябваше да помислим как да постигнем нашите цели по най-ефективен по отношение на разходите начин. И аз вярвам, че кохезионната политика е доказала своята стойност. Също времено остава неизползван капацитет, както е случай в други области на политиката. Следователно, по отношение на нашата стратегия, ние взехме предвид общото економическо положение, както и сегашното състояние на кохезионната политика. В съответствие с нашите стратегически цели, цялостната ни цел бе да подчертаем значението на тази политика по отношение на ефективност и резултати и повишаване на нейната видимост. Кохезионната политика бе високо в приоритетите на Унгарското председателство, привлече вниманието на медиите и повиши профила на тази политика. Нашата цел бе да имаме едно председателство в добри приятелски отношения с парламента и провеждахме много важни срещи с Европейския парламент, съвета и Европейската комисия, за да подпомогнем разрешаването на междуинституционалните конфликти в резултат от Лисабонския договор с цел да осигурим едно ефективно вземане решение. Ние поставихме сериозно дарение на териториалния аспект, като включихме този аспект в изпълнението на Европейската стратегия за 2020 година и в дискусиите по кихиджанната политика, както и на регионалното развитие. За тази цел ние бяхме домакини на съвместни събития, свързани с регионалното развитие и кохизионната политика. По отношение на кохизионната политика, основната ни цел беше да провеждаме подробни дискусии по предложенията на комисията с оглед на петия кохезионен доклад и от по-общи концепции да преминем към по-конкретни предложения, за да може лесно да бъдат приемани нови законодателни предложения и да започне нови програмен период. Следователно, унгарското председателство подчерта някои конкретни въпроси, като конкретно ги обсъждаше на различни форуми, като например стратегическото програмиране, тематичната ориентация, интегрирания подход, ориентация към резултати, както и аспекти на изпълнението. С ваше позволение, дами и господа, искам да кажа няколко думи за постиженията на Европейското председателство, като ги свържа с конкретни събития. Едно от основните ни постижения бе изготвянето и приемането на заключенията за съвета по петия кохезионен доклад. Това бе първият случай в историята на кохезионната политика, на такова високо ниво да се приеме официален документ в съвета по общи въпроси на 21 феврари 2011 година. В заключенията на съвета ние определихме областите на консенсус, консенсус между държавите членки и определихме темите, които се нуждаят от по-нататъчно дискутиране, за да на работата в съвета. Държавите членки се съгласиха, че политиката на сближаване е една от, един от най-важните инструменти за европейска интеграция и трябва да се повиши неговата ефективност. Съветът по общи въпроси проведе дебат по ориентацията и, ком... и министрите подчертаха своя ангажимент към една по-силна политика на сближаване. На 29 и 30 март 2011 година ние бяхме домакини на заседание на директорите, които отговарят за регионалното развитие в Будапешта. Бе финализиран текста за стратегията 2020 година и бе представен на 19 май пред неформалната среща на министрите. Председателството бе домакин на среща на високо ниво за бъдещето на кохезионната политика на 30 март и 1 април проведохме задълбочени демати по тематичната ориентация, гъвкавостта и кохезионна политика, ориентирана към резултати. В резултат от е, тази среща делегатите приеха тематичната ориентация като една двойна цел хармонизиране с стратегията 2020 година, както и повишаване ефективността на кризионната политика. Подчертано бе, че последната е една сериозна цел. Делегатите подчертаха, че ефективната кохезионна политика се нуждае от е, даване на гъвкавост на държавите членки на регионите, тъй като всеки един регион трябва да бъде насърчаван да капитализира своя потенциал по най-ефективния начин. Държавите членки подчертаха подхода на кохезионната политика ориентира към резултатите. Подчертан бе факта, че бъдещите условия трябва да бъдат дефинирани на базата на миналия опит, без това да повишава административното натоварване. По време на нашето председателство се завършваше интензивна работа в рамките на е, работната група по действията на съвета на структурните действия. Тази работна група се насочи към два основни въпроса, свързани с бъдеще на кохезионната политика. Двуденната неформална министерска среща бе основното събитие на председателството в Гедюля. Да, през първия ден министрите, които отговарят за териториалното развитие, приеха териториалния дневен ред 2020 година като стратегически документ. Това е стратегия насочена към целевите равнища, което определя териториалните измерения в рамките на стратегията 2020 година, кохезионната политика и други секторни политики. И определя основните действащи лица и мерките, които са насочени към повишаване ефективността на териториалното изближаване. Преработената териториална програма дава не само нови основи за териториално развитие, но определи нови ръководни насоки за европейските политики, по-конкретно за сближаването и секторното развитие. В резултат на широките междуправителствени консултации по преработката на териториалната програма, Унгарското председателство публикува заключенията на председателството. Заключенията отразяват принципа единодушно прият от държавите членки, необходимостта от и интегрирано териториално развитие е извършено чрез многостранни партньорства. Поддържането на ефективна кохезионна политика е едно от основните послания на министерската среща. Освен това, ние разработихме ръководните насоки на базата на законодателни пакет, който се очаква да бъде публикуван скоро. Искам да подчертая конкретно, че държавите членки заявиха единодушно своята, своя ангажимент към политики, ориентирани към резултатите. Такъв един ангажимент наистина предлага стимули и за други политически области. Ние смятаме, че унгарското председателство успешно постигна своите цели. Ние направихме всичко възможно да постигнем едно общо разбиране на основните стратегически въпроси и да разрешим основни възможни недоразумения. Проучихме също и рисковете, които се съдържат в изпълнението на конкретни идеи. Смятам, че нашите усилия положиха основите за следващото председателство по отношение на развитието, разработването на проекто регламенти и за бъдещите програми в рамките на кохезионната политика след 2030 година. И накрая, дами и господа, Бих искал да изразя благодарността си към членовете на Комисията по регионално развитие за тяхната подкрепа и съдействие по време на нашето председателство. Настоящата комисия допринесе много за нашите усилия с високо професионалната си работа и доклади и с активното си участие на събитията на председателството. Предстои ни един важен период. Политиката на сближаване на бъдещето се нуждае от сериозна подготовка и ние настояваме този процес да започне възможно най-скоро. На предпоследния ден от е, унгарското председателство Европейската комисия публикува своето предложение за многогодишната финансова рамка, което определя графика и сроковете за бъдещите преговори. По време на нашето заседание, на нашата среща с госпожа Бянковска, ние посочихме, че нашите полски колеги са изправени пред сериозно предизвикателство, тъй като комисията скоро ще публикува проекто законодателството по кохезионната политика. В съответствие с Лисабонския договор, този проект законодателен акт ще бъде обсъждан по силата на нова процедура, в която Европейския парламент има по-сериозни компетенции. По време на дебатите по проекто законодателния акт, ние ви помолихме да вземете предвид и заключенията на председателството, които ни предоставихме на вас. Много се надявам, че в е, предизвикателното време, което ни предстои, ние ще успеем да създадем една кохезионна политика, която насърчава ефективно и ефикасно използване на ресурсите в съответствие с е, стратегията Европа 2020 година. Така както и в миналото, ние разчитаме на приноса и подкрепата на уважаемите членове на вашата комисия. Благодаря ви за вниманието. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatssekretär Kovac. Благодаря, господин Ковач. И аз искам да изразя нашите благодарности. За нас също беше удоволствие да си сътрудничам с вас. Знаем а, в какви а, позиции сме участвали като становища, какви становища има от страна на съвета и наистина е много по-ефективно, когато тук обсъждаме също и проектите за регламенти. Много ефективно работихме с унгарските колеги е, тук в а, нашата комисия. И сега давам думата за дискусия. Господин Ван Десрой от а, ЕНП, нашият координатор. Благодаря ви много, господин председател. И аз бих искал да отправя благодарности за възможността в тази преходна точка между едно и друго председателство да чуем унгарското председателство. Много напредък беше осъществен, доста постижения виждаме и ми се струва, че има напредък в някои от по-трудните теми и досиета, да речем при насрещните спазвания, също така при реалните разплащания от страна на регионалните фондове, неща, които трябва да се държат отделно от дейностите на национално ниво. И така, от една страна, осъществяването по ефекасно в момента. От друга страна пък има и натиск, който се оказва върху държавите членки, така че те да осъществяват правилна економическа политика по отношение на управлението. И така, сред, след срещите в Гьодило, ние се върнахме в столицата с автобус, но аз пък останах един ден повече и останах в Гьодило, за да разгледам местността. Кметът беше изключително доволен от новия път, който беше построен там. Всъщност това беше добра практика, тъй като се разходихме, обикновено винаги оставаме се само в столицата. А е полезно да се разгледат а, наистина регионите. За един ден не могат да се посетят всички проекти, но наистина е възможно да се организират по друг начин тези срещи. И така смятам, че дневният ред, който вие осъществихте, особено от териториална гледна точка, е изключително важен. Този териториален момент беше внесен в Лисабонския договор и трябва да бъде заздравен. Европейският парламент искаше допълнителни 7%, а сега се говори за допълнителен фонд с допълнителни 33%, които, а, с които ще можем да разполагаме и това е в основна степен а, благодарение на вас. Наистина тук трябва да имаме предвид добавената стойност от европейското ниво и трябва да ви благодарим за това и това е причината да ви подкрепиме. Имам и един въпрос във връзка с използването на средства за настаняване а, на необлагодетелстваните на за жилищно настаняване на хората в свено положение. Преди години а, имаше различни обстоятелства, а сега е възможно да се направи повече за ромското население, да речем, що се отнася до жилищния фонд. А, мисля, че това е инициатива, която трябва да бъде разпространена в Унгария, както и в други държави. Всъщност не знам дали другите държави са наясно за всичко, което се върши в тази област, в Унгария и в Румъния. Можете ли да ни информирате? Но до момента като че ли не се разпространява средствата така, както е логично, където има най-голяма необходимост. Може да ли да коментирате? Благодаря, казва председателят. Господин Торес за либералите. Благодаря, господин председател. Господин държавен секретар, уважаеми колеги, Бих искал да кажа още от самото начало, че трябва да поставим унгарското председателство в а, своя контекст, а именно изменението на закона за медиите, изменението на конституцията. Все още имаме някои резерви в а, това отношение и аз, както и някои други колеги, ние с голям интерес следяхме това, което бе направено в областта на регионалната политика и политиката на сближаването. И трябва да ви кажа, че що се отнася до този сектор, ние Читаме, че унгарското председателство действа изключително професионално, като постави акцента върху макрорегионалното сътрудничество. По този начин унгарското председателство постави на преден план и стратегията за Дунавския регион. Благодарим за това. Стратегията за региона на река Дунав допринася за стабилността в този регион. Важно е да се борим също така с изключването В това отношение унгарското председателство изигра своята важна роля. Надяваме се, че това ще продължи и за напред. Защо поисках думата? Поисках я, за да задам един въпрос. Утре ще гласуваме един доклад, по който съм докладчик и който се отнася до освояването на отпуснатите средства от кохезионните фондове. За съжаление, съществуват големи различия между регионите. В някои региони средствата се освояват много добре, те се използват за създаването на инфраструктури и нови работни места, използват се за нови, за развитието на новите технологии, както и на териториалното устройство. От друга страна обаче има региони, в които отпуснатите средства не се използват ефикасно. Така че бих искал да чуя какво е мнението на унгарското председателство в това отношение. Как виждате вие нещата? Как ги чувствате? Унгария, унгарското председателство всъщност в продължение на години в рамките на комунистическия режим прилагаше планираната економика. Така че как виждате вие тази ситуация, в която някои региони не освояват в достатъчна степен средствата и какви препоръки може да отправите към тези региони? Благодаря. Благодаря. Господин Томас Дойч има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин заместник министър, и аз, ако ми позволите, бих се включил с три кратки бележки към вашето резюме. То беше много прецизно. Вие наистина очертахте основните моменти от унгарското председателство. Първо искам да кажа, че на последната пленарна сесия на Европейския парламент имаше, всъщност, освен това и още два-три повода, в които не се занимавахме с факти и обективни въпроси, а с политически идеи. Политически становища имаше от зелените, от либералите, от социалистите, от всички политически групи най-вече от лявата страна на политическия спектър. Тези критици казаха, че са съвсем обосновани техните въпроси, защото ако има държава членка, която води Европейския съюз, мисля, че е председателстваща държава, тя трябва да дава добър пример на останалите, освен а, всичката работа, която върши по повод на председателството, трябва да спазва европейските ценности и да дава добър пример. На първо място искам да, благодаря, да поздравя унгарското правителство, тъй като то не даде възможност на този тип дебати, обсъждания и критики да го отклонят. Господин Орбан отчерта програмата си през януари месец и не се отклони в резултат от критиките. Тоест, винаги се справяха с тези критики. Унгария винаги е работила упорито. Освен, че беше председател на съвета в Унгария се осъществяваше регионална политика, която всъщност беше основно реконструирана в периода на председателство на е, съвета. Тоест, унгарското правителство разбра критиките на европейската левица и подобри ситуацията в националната на национално ниво по отношение на регионалната политика. Ето защо смятам, че това е много добър пример, който другите държави членки могат да следват. Втората ми бележка, която може би не е много скромна, но аз съм изключително доволен от подхода на председателството. Смятам, че това беше едно председателство с изключително добри отношения и приветстващо към парламента и с удоволствие отбелязвам този факт. Смятам, че това е подхода, който трябва да приемат председателствата, за да избегнат нещо, което наистина дразни европейските граждани, тъй като а, европейските дра... граждани смятат, че междуинституционалните дебати са абсолютно безплодни и наистина не им допадат тези спорове и сблъсъци между институциите. А, също така бяха обобщени а, целите, свързани с политиката по сближаване в бъдеще и мисля, че трябва всички да сме наясно, че в последните десетилетия наистина има процедури, които се осъществяват, а именно съвета прави своите предложения, парламентът е доволен, но иска още финансиране, съвета иска да намали съответно финансирането и просто обсъждаме Както и днес, например, бюджета за 2012, същата е динамиката, има предложение от комисията, парламент е доволен, съвета иска да намали финансирането, парламента иска да се увеличат пък нивата на финансиране. Съответно, съвета не иска да се харчи толкова, колкото предлага комисията по политиката за сближаване. И какво става? Какво виждаме за следващите за следващия 7 годишен период, наистина съвета частично се съгласява с парламента и има някакво споразумение и разбиране като цялост, като цяло по политиката, но наистина съвета действително е изключително пестелив, много пестелив. И мисля, че е изключително важно това, че имаме съгласие по отношение на следващите 7 години. И така искам да задам един въпрос а, на първо място за а, стратегията за ромите и на второ място за Дунавската стратегия. Какво е мнението ви тези стратегии? Какво ще бъде въздействието им в следващия 7 годишен план по отношение на политиката за сближаване? И така, чухме много различни въпроси с различно съдържание, така че предлагам сега да изслушаме отговора. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. Благодаря за зададените въпроси. Искам да обединя някои от тях и същевременно ще се опитам да отговоря на всички аспекти. Искам да отделя време за всички въпроси, които зададохте. Очевидно, кохезионната политика е в центъра на нашето внимание – много се радвам да чуя това, което каза господин Нюстелрой. Много се радвам, че имате такъв добър опит. Ако разгледате европейския проект като цяло, много е важно наистина да имаме добри взаимоотношения между различните министри в Европа, но е важно и за вземащите политическа решения да могат да излязат от офисите в Европейския парламент и да видят реалния живот, да видят кои са резултатите от политиката на сближаване в ежедневния живот на гражданите. Така че вие имате опит от първа ръка и това е много важно. Много се радвам да чуя това. Разбира се, това въжи не само за вашата парламентарна комисия, а и за всяка друга, която иска да знае по какъв начин кохезионната политика се изпълнява в конкретна държава членка. В следващата седмица Комисията за бюджетен контрол, например, ще посети Будапешта. Аз ще ги посрещна, ще бъда на тяхно разположение. Те ще искат да се запознаят с някои проекти, финансирани от Европейския съюз. Мисля, че е много важно за депутатите от Европарламента да могат да получават такъв опит от първа ръка – и това особено въжи за териториалния дневен ред. Мисля, че всички тези дебати, които водим за кохезионната политика, за регионалната политика, са важни, но мисля, че имаме едно основно постижение. Може би си спомняте миналата есен какво изнесоха медиите за кохезионната политика, какви репортажи публикуваха. Надявам се, че всички вие виждате това развитие и аз мога да го докажа с статистически данни. Можете да видите изпълнението на кохезионната политика, защото тя наистина се разви между 2008 и 2009 година процента на грешки изпадна сериозно. Кохезионната политика е много важна област, защото е политика на хоризонтално развитие. Това е политика, която е в състояние да разрешава проблеми. Проблеми, които са основни както за Европа като цяло, така и за отделните региони. И това са проблемите, например, на ромските, на ромското младсинство или други уязвими групи на обществото, които бяха споменати. Господин Нистер Рой зададе един въпрос. Аз мисля, че е много важно кохезионната политика да подкрепя както до сега включването на интегрирането на ромското общество. Искам да дам малко повече подробности за това как може да се интегрират политиката за ромите и кохезионната политика в Европейския съюз. По отношение на конкретния проект, ние смятаме, че е особено важно наистина да се дефинират тези първоначални проекти. В крайна сметка пилотният проект ще бъде осъществен и той е особено важен за Европейския парламент съществува българска фундация, която подкрепя наймането на работа на представители на ромското общество. Това означава малки и средни предприятия се създават с цел наемане на роми. Някои от тях са в окръг Боршът, други са в е, столицата. Този окръг Боршът е един от най-изоставащите региони. Ние осигуряваме подкрепа за стартиране на такива предприятия. След това ние мислим също и за проекти за градско развитие, които да подпомагат ромската интеграция. Тези действия се осъществяват успоредно. Освен това има регионални оперативни програми, които включват благоустройство на градската среда с цел подобряване на условията за живот на ромското общност. Следващия въпрос на господин Тьорер основ, относно процента на освояване на фондовете. Позволете ми да посоча, че тъй като това е проблем, който съществува в Унгария, Ние имаме проблем по отношение на освояването на европейските фондове, но по отношение на ангажиментите ние смятаме, че наистина освояването е пропорционално на времето. Виждаме, че плащанията изостават малко, но ако разгледаме положението от другите държави членки, ние не сме далеч от тяхната ситуация. В момента има сериозна програма, промяна в Унгария и при всяка една възможност подчертаваме това, че за разлика от предишното правителство, ние сме много по-бързи по отношение на извършването на плащанията. Единственият начин за постигане на резултати е наистина бързо да се осъществяват плащанията, което дава възможност да се изпълняват проектите. Мога да ви кажа, че опита показва, че колкото повече се опростяват нещата, което е всъщност една от другите ключови думи, опростяване и опростяване, опростяване на процедурите, това много подпомага освояването на фондовете и повишава процента на освояване. И накрая, в отговор на въпроса на господин Дойч, той спомена две много важни теми. Тези въпроси наистина са важни за успеха на нашата работа и много се радвам, че успяхме да изградим Дунавската стратегия, която е много близка до нас, както и Ромската стратегия, Европейската рамка за националните ромски стратегии също е много близка до нашите сърца. Действителен въпрос бе, конкретен въпрос бе зададен и за кохезионната политика и уязвимите групи в обществото. Кохезионната политика винаги е има такъв е, фокус е, към уязвимите групи в обществото, така че и ние имахме възможност да изведем тази тема за интегриране на уязвимите групи на обществото. Това въжи за програмния период от 2007 до 2013 година. Винаги при промяна на регламенти ние поставяхме фокуса върху уязвимите групи в обществото и подобряване условията на живот за тези групи. Може би си спомните, че Европейския съвет работеше съвместно с Европейския парламент, когато бяха приети промените в тези регламенти. Европейската рамка за национални ромски стратегии е крайъгълен камък на европейската ромска политика. Това може да бъде основата и за бъдещата работа, когато държавите членки изготвят своите собствени програми за интегриране на робите. Тоест, ние заложихме основите, ние заложихме рамката, а вие ще можете да използвате кохезионните фондове, които играят особено важна роля. Това е съществено, защото е необходимо да се прилага интегриран подход в кохезионната политика, а също времено е необходим и висок процент на гъвкавост. Без гъвкавост не може да се отчетат териториалните различия. Между, в рамките на държавите членки съществуват големи различия. И има държави членки, които са много по-разтревожени от този проблем, отколкото други. Очевидно, европейската ромска политика трябва да подкрепя не само ромите, а всички други уязвими групи, които са изключени от обществото. Специално внимание искаме да обърнем на децата, на бедните. Искаме да видим една нова тенденция в европейската политика, така че да се обърне специално внимание на тези уязвими групи. Надяваме се, че ще се постави ударение и в е, изпълнението на стратегията Европа 2020 година в бъдеще по тези теми и съм сигурен, че всички държави членки ще подкрепят подкрепата на тези уязвими групи. Сега за Дунавската стратегия винаги говорим за ресурси. Споменахте, че не са предвидени нови ресурси за тази стратегия. Мога да говоря на базата на собствения си опит, само господин Дойч. Знае, че държавите членки могат да намират ресурси, които да се включат за изпълнението на тази стратегия. В този смисъл, сближаването се осъществява не само на европейско ниво, а и в рамките на Дунавски регион. Важно е да се създава сближаване чрез изпълнението на макрорегионалните стратегии и разбира се трябва да взимаме предвид и принципа на субсидиарност. Ние разчитаме на държавите членки, но също време разчитаме и на регионалните и местните органи на власт, Разчитаме много на институциите и както господин Кьорер спомена, това е важно за самите региони. Трябва да решаваме някои исторически проблеми, малцинства, граници и е необходим наистина прогресивен подход за решаването на тези проблеми. Също време трябва да създаваме много добър пример на сътрудничество, където да се ангажират различни действащи лица – държави членки, финансови институции, европейски институции – общини и така нататък. Така че говорим за един нов вид сътрудничество, което създава нов вид методика на развитие. Аз и моите колеги смятаме, че това е особено важно за Дунавската стратегия. Очевидно, ние наистина се гордеем, че успяхме да стартираме тази стратегия, тъй като ние всъщност сме една от страните членки, които са засегнати от тази стратегия, така че ние, разбира се, сме и много емоционални по отношение на нея. Е, благодаря. нека чуем малко въпроси сега. Първо, господин Кели. Благодаря. Съвсем накратко. И аз искам да отправя похвали към унгарското председателство за тяхната работа. Особено напредъка, който беше регистриран в областта на подхода за сближаване един напредък, който очаквахме от години. Що се отнася до медийния закон и измененията в Конституцията, това според мен беше твърде, твърде много засегнато поне на ниво парламент. Естествено, че тези, които а, критикуваха, имаха добри намерения, но смятам, че вие пък се справихте много добре и защитихте с позициите си, останахте целенасочени и това е похвално, тъй като не могат много а, политици да се справят с такива сили. Ето защо а, няма от какво да се срамувате в начина по който а, се справихте с тази ситуация. Много пъти в а, нашите сесии в Страсбург. Вашата колега Кеори много често участваше. Поздравявам ви за този ангажимент и постоянство. Винаги отговаряхте на всички въпроси, на всички критики. Много ясни и трезви останахте до края, макар и да напредваше времето. А това е нещо, което не виждаме всеки път от страна на председателството. Ето защо Унгария регистрира голям напредък, както за своето управление, така и цялото, за целия европейски проект. Ето защо бих, бих ви похвалил и бих казал браво. Благодаря. Ja, danke für diesen Beitrag. Dann hat der Kollege Благодаря за това изказване. Господин Каки сега има думата. Благодаря. Бих искал да започна с един по-общ коментар. Аз лично не бих бил удовлетворен, ако в моята държава се направят изменения на Конституцията, като тези, които бяха направени в Унгария. Но все пак да... Унгарците са тези, които решават за тях самите, така че няма да се намесваме. Не за това взех думата. Бих искал да започна със следното. Доколкото знам, Унгария страда от последиците от кризата на капитализма. Доколкото знам, имате висок ръст на безработицата и общо взето ситуацията в страната съвсем не е задоволителна. Бих искал заместник министъра да ни даде конкретни цифри, така че да получим по-ясна представа за положението в Унгария. Ако позволите, бих искал да задам също така няколко въпроса. Когато казахме, че съвета е отказал увеличаването на размера на кохезионните фондове, Парламентът желаеше 8,4%, а съвета 5,2%. Но аз бих искал да чуя какви бяха доводите на съвета във връзка с Кохезионния фонд. Какви са доводите, които бяха изтъкнати? Това е първия ми въпрос. Втория ми въпрос. Ако правилно разбрах това, което каза заместник министъра, при изготвянето на петия кохезионен доклад е имало доста разногласия между държавите членки в рамките на съвета. Бихте ли могли да ни кажете малко повече относно аспектите по които е има разногласия между държавите членки. По кои въпроси имаше разногласия? Благодаря. Благодаря. Това наистина е интересен въпрос. Сега давам думата на господин Матула. Și eu felicitărilor pe care vreau să le aduc uh, președinției maghiare. Și... Благодаря, господин председател. И аз на своя ред бих искал да приветствам и да благодаря на унгарското председателство. Бих искал да задам два конкретни въпроса на господин Ковач. Аз идвам от един регион в Румъния и а, съм сигурен, че Румъния също не освоява добре средствата, но така или иначе Румъния се класира над а, средните стойности. Това се дължи на отличните нашите отношения, които поддържаме с Унгария. Говоря за региона на, на Чонгра. Поддържаме много добри отношения с Унгария и това ни даде възможност да завършим а, пътя в този регион и да свържем двете точки а, в а, двете съответни точки в Румъния и Унгария. Използвахме програмата Дорат в Румъния и Бекет в Унгария, за да може да се построи този път. Така че виждаме, че а, е, нещата вървят добре, нуждаем се от пътна инфраструктура, защото в противен случай не можем да имаме тесни връзки. Така че с оглед на това бих искал да ви попитам какво мислите за цел трета, а именно трансграничното сътрудничество. Трансграничното сътрудничество, което е от изключително значение за е, източните държави. Благодаря. Ja, danke schön für diese Frage. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Es sind auch. Ja, da, so ist das. Благодаря за този въпрос. Остават ни още няколко минути, т.е. очакват ни само още няколко въпроса, които трябва да бъдат отговорени, за да спазим времевия график. Затова давам думата на господин Ковач за отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички уважаеми членове на настоящата комисия. Първо поздравление за господин Кели и господин другия колега, който се изказа с съвсем правилни произношения на унгарските имена, наистина мога да изброя всички тези имена, които са трудни за произнасяне. Но шегата на страна, наистина ценя високо вашия интерес интерес, що се отнася до вътрешната политика в Унгария. Смятам, че трябва да обсъждаме тези въпроси в съответните форуми, например на пленарни сесии или някои състави а, на съвета на прес-конференции. Струва ми се, че можем да си позволим да реагираме на всички въпроси, критики. Смятам, че ние правилно реагирахме а, с оглед на това да имаме едно а, достойно председателство, що се отнася до реакциите а, по тези въпроси. Господин Ангоракис, по вашия въпрос. Разбира се, що се отнася до трудностите в Гърция, Европейският съвет на 23 и 24 юни прие много важно решение за подкрепа и помощ на Гърция и използването на кохезионните фондове, за да може Гърция отново да се развива по ясния път на економически растеж. Що се отнася до тези решения на съвета, не беше постигнато съгласие за увеличението. Това, разбира се, предстои да бъде разгледано с оглед на економическата криза, както и някои от трудностите, свързани с еврозоната. Разбира се, че има и национална консолидация като усилие, която паралелно се състои, която хвърля светлина по този въпрос и по някои ограничения при намирането на решение. Надявам се, че тези проблеми ще можем да ги разрешим колкото може по-скоро. Що се отнася до унгарската ситуация? Индикаторите, показателите, които споменахте, аз съм в една удобна ситуация и мога да ви дам положителен отговор, що се отнася до а, безработицата. Виждаме положителни тенденции, същото въжи и за економическия растеж. Искам да цитирам външни източници, например ОИСР, те имат прогноза за Унгария за 3,5% ръст на БВП в Унгария за следващата година. И аз смятам, че това е доста добър процент. Освен това, ние се концентрираме върху вътрешното потребление. Това е един двигател за растеж, както подчертава и ОИСР. В същото време Европейската банка за възстановяване и развитие прогнозира почти 3% излишък на БВП на всъщност освен това беше занижено нивото на задлъжнялост от 88 на 77% и имаме нов, ново процентно ниво, към което се стремим през 2012 година. Според мен това е изключително важно. Трябва да натрупаме стратегически резерви. Един милиард сме отделили за да можем да реагираме на непредвидени обстоятелства в бъдещето. От друга страна сме ограничили административния товар за предприятията и сме създали средносрочни и дългосрочни цели, за да ограничим още повече да намалим този административен товар. Що се отнася до финансовите нужди, можем да кажем, че Огария се намира в добро положение. Емитирахме 13, 10 и 13 годишни облигации, които могат да се е, справят с настоящите необходимости. Премьерът на Китай посети Унгария, както Лондон и Берлин. В същата визита и Китай иска да участва в финансирането на унгарския дълг и да споменем някои големи а, компании, като Opel, Унгарския телеком, Vodafone и други, Ericsson. Това са все дружества, които са инвестирали а, около 2 милиарда, милиарда евро. Благодаря за вашия въпрос, но мога да му отговоря, че ние наистина сме регистрирали напредък в тази област. Господин Мотола, вашият въпрос, благодаря ви за него. Миналата седмица говорих с а, м, транспортния министр на Румъния. Ние участвахме заедно в едно заседание за ресурси за развитие, териториални ресурси, за големите инфраструктурни транснационални проекти. Подписахме международни споразумения, двустранни споразумения между двете държави. Също така обаче и акцентирахме върху граничните райони и проектите, които се осъществяват там стеснихме сътрудничеството в тази област. Действително имаме добри взаимоотношения. Унгария се намира в центъра на Европа, имаме доста съседи, ето защо имаме специален акцент върху трансграничното сътрудничество. Ще подкрепим а, цел номер 3 и нейното утвърждаване. Приветстваме предложението на комисията, що се отнася до вчера, след, предстоящата многогодишна финансова рамка и разбира се, искаме да остане този акцент върху трансграничните проекти при а, финансирането на развитието, да има повече средства и те да са по-ефективни. При трансграничното сътрудничество За нас беше а, приоритет е, Европейската инициатива за а, групи от предприятия. Това, разбира се, беше обект на друго министерство в Унгария, но ние разгледахме много внимателно предложенията на комисията в тази област. А, крайният срок за това предложение е 1 август. Благодаря ви много за въпросите. Благодаря ви, господин председател.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 Благодаря за вашето посещение. Радвам се, че равносметката, която правите за вашето председателство е добра. Разбира се, има разногласия между парламента и съвета в някои отношения, но общо взето като погледнем назад в миналото, всичко беше отлично и сега гледаме с надежда в бъдещето. Благодаря ви.